Care колега, кари колега. Скъпи колеги, откривам заседанието на председателския съвет. Това заседание е открито за всички депутати от Европейския парламент. Първо искам да извиня председателя на парламента господин Мартин Шулц, който днес не може да присъства, защото, за съжаление, е тежко болен от грип. Мисля, че от името на всички нас можем да му предадем най-добри пожелания за оздравяване. Искам да приветствам сред нас господин Ван Ромпой, председателят на съвета и господин Барозо, председателя на комисията. Още веднъж добре дошли. Господин Ван Ромпой, преди да ви дам думата, Мога ли да продължа? Казва ораторът. Да, господин председател. Като имаме предвид положението в Европейския съюз, искам да знам следното. Изказвам се по член 15.6 на Европейския договор в който се казва, че председателя на Европейския съвет трябва да дава сметка пред Европейския парламент за резултатите от Европейския съвет. И като се има предвид, че това е един разширен председателски съвет, е, изказвал съм се по този въпрос много пъти. В пленарна зала е съвсем различно. Там се взима думата от депутатите, но и за историците, за е, студентите, за политическия дебат би било полезно председателят на Европейския съвет да дава отчет пред Европейският парламент. А, а, то няма нищо а, общо с. Това е един институционен въпрос. Е, който се отнася до е, председателят, е, председателят на Европейския съвет, с който трябва да имаме много силни, много здрави политически връзки. Благодаря. Теоретично погледнато, разбира се, вие имате право, но трябва да гледаме на нещата реалистично. Ако сега трябва да изчакаме следващото пленарно заседание, за да получим информация относно Европейския съвет, то тогава ние трябва да чакаме следващото заседание в Страсбург, а това е твърде късно. Ние искаме сега да изслушаме изказването на председателя, да реагираме на това изказване. Всичко това има елемент на неотложност и вие знаете много добре, че е невъзможно да използваме пленарната зала в Брюксел. Знаете също така, че от протоколите на нашето заседание тук е видно, че всички могат да вземат думата в тази рамка, в този формат. Въпреки това, аз ви благодаря за направеното изказване. Преди да дам думата на господин Ван Ромпой, искам да посоча още нещо от друг характер. Трябва да кажа, че като цяло в парламента се наблюдава голямо разочарование. Вие видяхте това по време на публичните изказвания на политическите групи и изказването на самият председател на парламента. Това изказ... разочарование е, е плод на компромиса, който вие постигнахте в съвета, но това не променя нищо в бъдещето на Европейския съюз. Европейският е, парламент и поиска модерен и амбициозен бюджет, който трябва да даде тласък на възраждането на европейската економика и да помогне за преодоляване на социалната и финансовата криза. Бюджетът обаче не съответства на нашите очаквания и не е отговор на нашите трудности в момента. До сега ние е, сме очаквали намаляване в сравнение с предните години и това е крачка назад. Това не е логика, която ние можем да разберем също европейските граждани. Виждаме първите признаци на леко съживяване на економиката и за това би било добре да се инвестира повече в Европа в съществените ресурси, така както искат държавите членки. На карта се поставя европейското бъдеще за следващите десетилетия. Изследователска дейност, образование, външна политика, политика за развитие развитие и подобно споразумение за бюджет не е в интерес на европейските граждани, господин Ван Ромпой. Съкръщенията, които вие предлагате, оказват въздействие върху ежедневния живот на европейските граждани, поради което ние като парламент не можем да приемем това. Господин Ван Ромпой, давам ви думата. Господин председателю, уважаеми членове на парламента, на 7 и 8 февруари президентите или министр-председателите на всички 27 държави членки на своето равнище постигнаха договореност е, за е, финансовата рамка през следващите 7 години. В сравнение с предишната рамка 2007-2013 година е, всички тавани за разходите бяха малко намалени, но същевременно се създадоха нови възможности с инвестиции в създаването на нови работни места и развитие. Имаше две съображения за нашия избор – първо да имаме предвид тежките бюджетни ограничения в момента, които се налагат и второ да държим сметка за бъдещето на Европа. Всеки от лидерите се постара да постигне най-доброто за своята страна, за своите граждани и това е напълно основателно и, и разбираемо, особено като имаме предвид загрижеността на дънакоплатици и на всички, които се нуждаят от подпомагане. За мен важното е, че ние съвместно постигнахме споразумение и то беше добро за Европа като цяло. Трябваше да постигнем споразумение по три параметъра. Размерът, приоритетите за разходите и приходоисточниците, стремейки се същевременно към модернизиран, реалистичен бюджет, ориентиран към най-неотложните нужди. Няколко думи първо за размера. При сегашната економическа обстановка единствената възможност беше бюджет на умереността. Из цяла Европа се затягат коланите и Европейския съюз не може да бъде изключение – някои е, смятат, че намаляването с 3% е, на поетите ангажименти за намаляване на бюджета за Европа, което не е добро за Европа. Не е така. Все повече се настоява в цяла Европа да се върши повече с по-малко средства. И всеки се стреми да намери унези елементи, които ще доведат до най-голямо въздействие. Повече Европа не означава повече пари. Искам също да изтъкна, че е, това намаляване на тавана на поетите задължения може да не доведе до намаляване на реалните плащания по приетите от вас бюджети. През последните 7 години плащанията, е, които е, се гласуваха в парламента, бяха по-малки, отколкото таваните за съответните ангажименти. 870 милиона гласувани, милиарда, извинявайте, гласувани в парламента, срещу таван от 908 милиарда. С а, а, малко процентни пункта има а, намаление на таваните, а някои политически коментари, за съжаление, се насочиха именно към този аспект. През ноември аз лично внесох предложение за е, общ ван за ангажиментите 970 милиарда и е, крайното споразумение 960 милиарда е, беше близо е, до него, въпреки че някои искаха е, да свалим повече от 30 милиарда от моето първоначално предложение. Ако обърнем внимание на съдържанието на разходите, така преминавам към втория параметр, тук вече промените са значителни и те трябва да бъдат приветствани. Тяхното значение е много по-голямо, отколкото дребните промени в общите тавани за поетите ангажименти и заслужава много по-голямо внимание. Първо, по функция 1А – Разходите са за научни изследвания, иновации, трансгранични енергийни проекти, транспорт, дигитални мрежи, програмата Галилео и програмата Еразъм. 37,5% е увеличението за Еразъм в сравнение с предходната многогодишна финансова рамка. Същото е и с научните изследвания като тенденция. В края на периода ще има увеличение с над 40%. Повтарям, 40%. В сравнение с сегашното положение, разбира се, напредъкът ще е значителен. За съжаление, не всички инвестиционни предложения на комисията бяха взети предвид и приети, но е заблуда предложението да се нарича урязване на бюджета, когато ние предлагаме да се инвестира повече в растежа, отколкото действащата финансова рамка. Второ, разходите за сближаване. То ще бъде е, по-целенасочена политика и ще се заделят повече средства за онези, които постигат най-добри резултати. Ще има макроекономически условия, за обвързване на политиката на сближаване с а, политиката за по-добро економическо управление. Ще се подобри контрола. По-голям ще е процента на европейско съфинансиране в страните, които ще ползват такива средства и ще се преразпределя е, ДДС по начин, който е благоприятен за страните. Чрез структурните фондове по-бедните страни ще получат по-голям, повтарям, по-голям дял от кохезионните средства. Политиката на сближаване не гледа към миналото. Тя е инвестиция в бъдещето. Освен това, нашата подкрепа за а, е, хората в най-неблагоприятно положение остава непокътната. Трето, в отговор на растящата младе, младежка безработица, тя се шири навсякъде из Европа. Всеки четвърти младеж е безработен в Европа. В някои страни половината от младежите са безработни. Положението е драматично и трябва да се намерят средства за да се види колко впечатляващ е социалния аспект на нашия бюджет. Четвърто, земеделската политика. Тя се финансира почти изключително на европейско равнище. Все по-голямо внимание се обръща на качеството на живота в селските райони, добрите производствени практики, устойчивото развитие, което има първостепенно значение за нас. Селското стопанство не е нашето минало. Благодарение на реформата на ОСП то се развива благодарение и на бюджета. В края на 7 годишния период първия стълб на обща селскостопанска политика и разходите по него е, ще е, представлява 27% от общия бюджет. Далеч по-малко от Унези е, 75%, които го характеризираха през 70-те години на миналия век. С 27% ще се увеличат средствата за сътрудничество и сигурност. Числата отразяват реалните тенденции. Шесто. Не са пренебрегнати нашите външни отношения. Тук увеличението е 3,3% в реално изражение. Нещо повече, а, ние потвърдихме нашата ангажираност към целите на хилядолетието за развитие – Жизнено важни са а, въпросите а, за развитието, измененията на климата и ние не сме променили нашият ангажимент там. Няма, няма урязване на бюджета а, по тези а, функции и а, дейности, въпреки че се говори обратното. Дори разходите за администрация до някъде се увеличават. Е, въпреки, че много повече растат задачите и отговорностите, възложени от европейските е, страни. Нашите ангажименти, съгласно предложението на комисията, ще доведат до желаните цели чрез различни мерки. Ще има удължаване на работното време, повишаване на пенсионната възраст, някои други мерки, но ние ясно сме представили числата и ще изпълним ангажиментите си. И най-сетне няколко думи за собствените средства или приходоисточниците. За ам, компенсации за митни е, и други е, сборове, е, ние целим да укрепим нашите собствени средства и да въведем една нова система за ДДС, както и очакваме бъдещия данък върху финансовите операции. Труден е и въпроса за работите или отстъпките. Скъпи колеги, позволете ми да се спра на конкретната критика, която се отправя предимно за разликата между поети ангажименти и плащания. Фактически, тук новия бюджет се доближава много до предходния за предишната многогодишна финансова рамка. Ние се съгласихме да има по-голяма гъвкавост, дори максимално голяма гъвкавост, за да има адекватно обезпечаване на средства за изпълнение на поетите ангажименти. В началото на нашата среща това беше красноречиво посочено и от председателя. Позицията на парламента за нас има първостепенно значение през целия процес. По-голяма, отколкото дори вие смятате. Разбира се, парламентът изтъкна, че европейските разходи не могат да се сравняват и отъждествяват с националните, като имаме предвид потенциала за развитие. Ресурсите, с които Европейския парламент разполага, не могат да се сравняват с тези на държавите членки. Клауза за преразглеждане – е посочена в заключенията на съвета. Парламентът непрекъснато обръща внимание на необходимостта от пренасочване на средства към нови области на политика за насърчаване на растежа. Първоначалното предложение на комисията тук беше много амбициозно, но трябва да се сравняват сходни, съпоставими елементи – когато го направим, когато сравним е, бюджета с предходния, ще видим, че увеличението е съществено. Дори за общия размер на разходите искам да ви припомня, че когато се договаряше е, предишната е, многодишна финансова рамка, имаше едно намаляване с 13% за разлика от намалението с 8% този път. Постигането на отговорност ясно доказа, отговорността и желанието за постигане на споразумение. Но много добре разбираме, че окончателното споразумение те първа предстои. То трябва да бъде постигнато с Европейския парламент. Искам да припомня на всички колеги, че е, имаше силен е, мандат за редовния съвет и неговото председателство да проведе разговори с парламента. По такъв начин Европейския съвет – изпълни своя ангажимент по член 15 от договора, който гласи, че по този начин се определят общите приоритети и насоки за работа. Очакваме с желание и готовност съвместната си работа с парламента по подготовката на необходимите законодателни актове. Новата многогодишна финансова рамка ще влезе в сила от 1 януари 2014 година. Седемгодишният годишния инвестиционен бюджет е силен стимул за растеж. Без него ще можем да заделяме средства само на годишна основа за учени, неправителствени организации, университети, за органи на местно самоуправление, за регионите в Европа. Това ще бъде огромна крачка назад, защото те имат дългосрочни проекти и се нуждаят от по-дългосрочна перспектива. Когато економиките ни пост постепенно се възвръщат към растеж и развитие, тази рамка ще им помогне. За да избегнем забавяне и несигурност, призовавам всички а, да а, работят за постигане на споразумението. Намаляването а, на таваните а, е а, факт, но ако се вторачим в него, не бива да загубим реформите, не бива да загубим реално ангажираните а, е, средства. И а, е, трябва да обновим правната а, е, основа. Пожелавам успех на вас, на ирландското председателство в този процес. Обеден съм, че можем да постигнем общо споразумение по многодишната финансова рамка на основата на факти и числа. Уважаеми членове на Европейския парламент – освен многодишната финансова рамка, ние обсъдихме и търговията. Търговията потенциално може да ни помогне да постигнем толкова а, за растежа и работните места, колкото а, останалите дейности по а, рамката. Започването а, на трансатлантически търговски а, преговори беше инициатива, а, подета веднага от страна на Съединените щати, от президента Обама след началото на втория му мандат и от страна на Европейския съюз, от мен и от председателя Барозо. На съвета направихме преглед на събитията в света две години след началото на арабската пролет. Направихме равносметка на демократичните промени в региона. И виждаме колко големи са предизвикателствата, както личи от развоя на събитията, но ние не се отказваме от нашата ангажираност. И по въпроса за Мали, ние подкрепихме Франция и останалите партньори. Съюзът ще продължава да подкрепя възстановяването на демокрацията и на конституционния ред в Мали с всички средства, с които разполага. Мисията за обучение, която се подготвя, е съществен елемент от нашата дейност. С това приключвам моя отчет, е, господин председател, и очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин Ван Ромпа. Благодаря, господин Ван Ромпа. Давам думата на председателя на комисията Барозо. Господин председател, почитаеми дами и господа, благодаря за поканата и за възможността да обсъдим резултатите от заседанието на Европейския съвет на 7 и 8 февруари. И преди да започна да говоря за многогодишната финансова рамка, искам да спомена една много друга важна тема, с която се занима този Европейски съвет. Имам предвид търговията. По този въпрос бяха прияти много важни решения – Както знаете, преди няколко дни председателят на Съединените щати, председателят на Европейския съвет и аз обяснихме, а, обявихме започването на процес за постигане на а, историческо съпоразумение за свободна търговия с САЩ. А, партньорство за трансатлантическа търговия и партньорство това ще бъде много важно в нашия дневен ред за растеж и работни места. това е на главен наш приоритет, когато обсъждаме многогодишната финансова рамка. Когато бях на пленарното заседание в Страсбург, деня преди заседанието на Европейския съвет, казах, че ни е необходимо конструктивно споразумение, което да зачита нашите по-рашни ангажименти за растеж, осигуряване на работни места подкрепа за сближаването, за общата политика, включително и външната ни политика и солидарността с най-бедните страни. Също така подчертах, че е необходимо повече внимание на обръщане на европейското измерение и добавената стойност на Европейския съюз. Европейския съвет по най-ясен възможен начин напомни на правителствата значението на тези въпроси бяха положени усилия за постигане на споразумение, което включва всичко това. В крайна сметка, общото ниво на многогодишната финансова рамка, по което се постигне споразумение, е значително по-малко от предложеното от нас, с по-нататъчни намаления а, в всички функции на бюджета. Това отразява реалността на процеса на преговорите, в който участваха 27 те членки и е, за да имането на решение е необходим консенсус, единодушие. 987 е, е, милиарда бяха предвидени за плащания. И повечето страни, които бяха подкрепили предложенията на Европейската комисия, и включително е малката група страни, нетни вносители настояваха за още по-големи съкръщения. Комисията би предпочела един резултат, който да е по-амбициозен за Европа. Аз заявих, че нивата, по които се постигна споразумение, са под нивата, които комисията смята за желателни когато се има предвид необходимостта от насърчаване на растежа и заетостта в Европа през едните години. Като е, зачитаме това, което бе постигнато единодушно от 27-те страни, сега е време парламента да започне с, да преговаря с съвета и комисията е готова да помага на този процес. Дами и господа, въпреки разочароващите намалявания, ние трябва обективно да оценим резултатите и да признаем, че са направени положителни стъпки, не на последно място в подкрепа на нашия дневен ред за растеж и заетост. Основната структура на предложенията на комисията и някои основни инструменти са запазени, включително създаването на а, механизма за свързване на Европа. Въпреки, че цифрите са значително под това, което предложи комисията, трябва да се запомни, че те са все пак доста по-големи от това, което съществуваше. Примерно за трансевропейските мрежи. В случая с транспорт цифрите бяха увеличени от 1,5 милиарда на 24 милиарда за следващия период. И за първи път имаме 5 милиарда, които ще трябва да инвестираме в енергийна инфраструктура на европейско ниво. Също така Европейският съвет се съгласи да увеличи значително бюджетът за научно изследователска работа, иновации и за програмата 2020, 2020 и за програмата Еразъм. За първи път ние също имаме специална програма за малките и средни предприятия в вид. Програмата Козме е това. И нещо особено важно. Европейския съвет се съгласи да приеме нова инициатива за младежката заетост в резултат на нашите нещо, което обсъдихме на пленарното заседание. 6 милиарда ще бъдат отделени, така че да можем да отговориме на главното политическо и социално предизвикателство и да намерим работа за младите хора. Това е в подкрепа на социалното измерение на нашия съюз и продължава инициативата на комисията в помощ на 8 страни в Съюза най-засегнати от безработицата на младежите. Също така съгласихме се да, да, да финансираме и младежката, гаранцията за младежта. Както си спомняте, може би, някои настояваха преди Европейският съвет, че поради принципа за субсидиарност, Европейския съюз не може да помага на най-бедните членове на нашите общества. Това, тази гледна точка обаче не спечели. Средствата за сближаване и селско стопанство са значителни. Те ще помогнат на устойчивият растеж и заетост. Ние продължаваме да поддържиме нашите ангажименти. Трябва да се спомене, например, зелената политика за позеленяване на селското стопанство, така наречена. Приехме също така и правила за съфинансиране и предварително финансиране, като се има предвид положението на най-уязвимите райони в е, Европейския съюз. Без това някои страни членки просто няма да могат да направят необходимите инвестиции, които се нуждаят сега, от 2014-2015 година. А те се нуждаят от тези инвестиции в рамките на нашата политика за сближаване. По време на преговорите не веднъж съм повтарял, че не може да има годишна финансова рамка без споразумение с Европейския парламент. Целите на Европейския парламент станаха ясни още в междинния доклад пред минали октомври и бяха, те са много ясно формулирани от председателя на Европейския парламент на срещата а, на, с представителите на страните членки а, на, по време на този съвет. Няма съмнение, че Ирландското председателство сега най-сериозно ще преговаря с Европейският парламент от името на съвета основен елемент на следващата финансова рамка е гъвкавостта. Е, вие с основания настоявате на това. Както аз заявих на Европейският съвет, без необходимата гъвкавост, е, годишната финансова рамка, така както е, е по, по което е постигнато споразумение, просто няма да може да сработи. Комисията смята, че разликата от 21,5 милиарда евро между предвидените бюджетни кредити, бюджетните кредити за плащания през следващата годишна финансова рамка ще ни даде конкретна и максимална гъвкавост, за да може Съюза да изпълни своите задължения в рамките на член 323. И за това, наред с другото, ни е необходимо да имаме възможност да а, прехвърляме неизползваните средства от една година в следващата. Това е абсолютно от ключово значение. Особено голямо е значението на гъвкавостта между различни години, между различни функции, за да можем да преодолеем разликата между предвидени бюджетни кредити и бюджетни кредити за плащания. Това не е технически въпрос. Това е въпрос от най-голямо значение, от най-голяма важност. Най-малкото толкова важен, колкото са важни общите суми за предвидените кредити и за кредитите за плащания, защото той ни дава възможност ефективно да, изпла... да използваме предвидените суми. Но това до голяма степен зависи от решенията, които ще намерим, за да постигнем гъвкавост. А под гъвкавост имам предвид максимална гъвкавост. Вие както Европейския, като Европейски парламент, смятате, че собствените приходи са особено важни и за това работата трябва да продължи по предложенията на комисията. Знам, че, Европ... Знам, че Европейския парламент предлага средносрочен, но преразглеждане на многодишната финансова рамка. Защото очевидно, съгласен съм с вас, че 7 години а, са много, за да може да предвидим всичко от сега. Много ясно казах това на Европейския съвет. Комисията отговаря за изпълнението на бюджета и за доброто финансово управление на средствата. И това ще става само с добро управление на разходите и с гъвкавостта, която, за която призовава Европейският съвет. Европейският парламент. И накрая, нека спомена а, бюджета за тази година. Ще кажа, че комисията споделя загрежеността на а, парламента по отношение на нивото на бюджетните кредити, кредитите за плащания. Трябва да кажа, че в края на миналата година а, се смяташе, че комисията ще поиска значителни допълнителни средства за плащания, ако се окаже, че бюджетът е недостатъчен, за да покрие нуждите. И именно така се случи. Можем вече да кажем днес, че така е, това, това е положението, при което сме изправени. А, също така, Европейския парламент и съветът трябва да вземат отношение по всеки коригиращ, проекто коригиращ бюджет в бъдеще. Господин председател, почитаеми дами и господа, вече получихме първата реакция на Европейският парламент по отношение на политическото споразумение между държавните и правителствени ръководители – парламента продължава да работи по своята становище и преговорните си позиции. Когато те станат известни, Европейската комисия ще изиграе своята роля, за да постигнем най-доброто възможно решение не само за институциите, а преди всичко за 500 милиона граждани на Европейския съюз, които очакват от европейските институции и техните представители да подадат резултати и то колкото може по-бързо. Благодаря, господин Барозо. С това давам думата на Жозеф Дол. Господин председател, господин председател на съвета, господин Херман Ван Ромпой, господин Бароза, дами и господа, скъпи колеги. Последният Европейски съвет беше европейски само по име. Това по-скоро беше е, един пазар на който бе прият най-низкият бюджет в историята на Европейския. И, и а, иронията е, че в момента, когато правомощията на Европейския съюз, неговите задачи са по-големи от когато и да било по отношение на неговите не членки, а, и а, ние няма да можем да дадем необходимата добавена стойност. Искам да добавя също така, че този бюджет не е, в това така както беше прият, не е приемлив. Трябва да кажа, че нашата общност е базира на върховенството на закона, а, а, а предлаганата велогодишна финансова рамка е в противоречие с договора на Европейския съюз. Това е а, а, на нарушение на а, законодателните правомощия на Европейския съюз като се имат предвид, че с 50 милиарда са по-малки кредитите, бюджетни кредити плащане, отколкото предвидените бюджетни кредити. Това противоречи на правилата на договора и ние сме задължени да постигнем бюджетно, бюджет, балансиран бюджет през 2012 година. Вече виждаме, че ще имаме дефицит от 16 милиарда, а за следващите 7 години не можем да приемем, да отлагаме тези решения, защото това ще бъде катастрофа, тази, този разнобой между плащанията и предвидените бюджетни кредити. Това се отнася също така. Госп... Повтори го господин Баросо, трябва да се повтаря. Ние и трите институции сме се подписали, че не трябва да има дефицит в нашия бюджет и трябва да зачитаме този ангажимент. Загрижен съм от събитията. След един такъв, след един такъв съвет Европа не върви в необходимата посока. Тя, той само може да противопостави европейците едни на други. От това ще пострада и солидарността. А, става дума за за отстъпки, за трудности, за една Европа, в която надмощие взима егоизмът на отделните страни. Не искаме това, искаме една силна Европа, на основа на общностният метод. И трябва да кажа, че съм разочарован от ръководители, държавни и правителствени, не от всички, но от много, които отказаха да подкрепят нуждата от добавена стойност на Европа. От, разочарован съм също така от начина по който беше прилаган новия договор – а, и трябва да ви го кажа, приятелю Ван Ромпой. Ние не работихме заедно така както трябва. Ние, европейските институции, трябва да се сближаваме много повече и трябва много повече да, да разговаряте с Европейският парламент. Това е констатация. Но също така знам много добре, Знам също така, че в никто един момент никой не е взел предвид позицията на парламента. Ние предупреждавахме много пъти. А, а сега не призовавате да се отнесем отговорно. А, но, господин председател, нека седнем на масата и за начало да бъдем прозрачни. Дайте ни подробните цифри, по които е постигнато споразумение. Oh за заетостта, за, за растежа. Европа след Лисабон се промени. Това трябва да се отчита. В момента имаме една по-равновесена система. Ние сме пълноправни съзаконодатели. И за това имаме право да кажем да или да кажем не. Страните членки сега ни правят едно предложение. Добре, нека преговаряме в, по силата на договора. Скъпи колеги, този бюджет представлява само 1% от БВП. Това е сумата, само сумата, която използвахме за да рекапитализираме испанските банки. Това е половината от това, което дадахме на Гърция, за да преодолее а, кризата. Но не това е най-важното. Важен е смисълът на всичко това. 27-те страни членки се ангажираха да използват 1% от своят брутен вътрешен продукт за вътрешният, за общата си политика. Господин Ван Ромпой, ние съзнаваме нашата отговорност. И като се има предвид декларацията на а, съвета, трябва да кажа, че а, ние не сме а, някакви а, хора, които искат нещо нереално. Не искаме огромен бюджет, искаме реалистичен бюджет, справедлив бюджет. Това ще ни даде възможност да уважим поетите ангажименти, да укрепим общата си политика, нашата политика на инвестиции, да бъдем реалисти накрая, защото в никакъв случай не трябва да имаме дефицит. И ние ще продължим да настояваме на това. Европейския съюз не трябва да има дефицит в своя бюджет. Това е твърд ангажимент. Такъв ангажимент трябва да се поеме и за преразглеждане на бюджета след 2 или 3 години. Ние никога няма да приемем а, бюджет на економии за 7 години. Не е сериозно да се говори подобно нещо. И за това ние настояваме на това, както вие казахте, необходима е гъвкавост, реална гъвкавост но гъвкавост между 2011, 2012 и 2013. Но, добре, виждате а, какво стана с гъвкавостта, която сега имаме. Дефицит от 6 милиарда. Необходима ни е ефективност а, на, в изпълняването на логична финансова рамка. Затова са ни необходими собствени приходоисточници, за да не бъдем жертва на шантаж непрекъснато. Защото между нас и сега това може би в порядък на шега. Ако не можем да преразглеждаме бюджета, питам се защо ще организираме европейски избори през 2014 година. Да ги организираме през 2019. Ангажираме се за Европа на Европейския съюз, който ще следва обща политика за растеж и заетост. Вярваме в Европейския съюз, чието ангажименти се приемат сериозно. Вярваме в Европейския съюз, където върховенството на закона се зачита а, и че ще можем заедно да преодолеем тази дълбока криза. Благодаря. Благодаря, господин председател. Давам думата на господин Свобода. Господин председател, господин председател на съвета, най-важното, което вие казахте днес и сте казвали и преди е, че Всъщност трябва да се преговаря по проекта за бюджета. В началото искам да кажа, че може да се преговаря не за детайли, а само за принципни неща, които да спомогнат за приемане на този бюджет. Така както днес виждаме пред себе си бюджета, ние не можем да се съгласим с него, защото той няма да намери мнозинство в парламента. Вие искате да покажете, че е, има много увеличени е, пера в бюджета. Само сумата ще бъде по-малка, но аз не съм а, убеден как всичко това ще функционира. Просто би трябвало да ни дадете повече пояснения за това, защото в този му вид бюджета е неприемлив. Вие сте положили усилия да определите повече средства за изследователска и развойна дейност. Да, обаче всичко това е относително не става дума само за сравнение между вчера и днес. Става дума за това какво е необходимо днес. И това е идеята на бюджета на комисията. Аз е, е видях с какво възхищение, с какъв възторг председателя на комисията защитаваше този бюджет. Първо, искам да посоча, ние сме в дълбока рецесия и не е необходимо да сме известни кенсианци, за да а, кажем, че ни е необходим не процикличен, а антицикличен бюджет. А този бюджет е типичен процикличен бюджет и това е погрешно. Преди да видите предложението на парламента за, харакс... за гаранция за младите хора, се отнесохте твърде е, сериозно към е, бюджета, но с тези 6 милиона ние не можем да посрещнем тази толкова силно нараснала безработица сред младите хора в Европа. И социалната криза в Европа, смятате ли, че социалните фондове са достатъчни за нея? И защо защо фонда за глобализация е дотиран с толкова малко средства в време, в което поради глобализацията ще има повече безработни. Това не е приемливо и не съответства на необходимостите. Второ, конкурентно способност. Всички говорят за нея ние трябва да станем Европа на конкурентоспособността, но това не може да стане с намаляване на заплатите. Да, инфраструктура. За нея са предвидени повече средства, отколкото преди, но все пак са твърде малко. И още нещо. Е, цифровият дневен ред, комуни... комуникационни инфраструктури. Но по предложението на съвета ние нямаме бюджет за това как можем да развиваме широко лентовите технологии и инфраструктури, когато няма средства за това. И това е голяма грешка, най-вече, що се отнася до модернизацията на нашата економика. Трето, и сега наблюдаваме големи разлики в доходите в Европа. През последните дни бях в Южна Италия и видях какво може да се създаде със средства на Европейския съюз. Видях обаче и какво още е необходимо. Е, обръщам се към господин Ван Ромпой, обръщам се и към другите ръководители. Е, кога сте били за последен път в квартали за бедни в Европа? Аз се срамувам, когато посетя такива квартали и мисля, че вие трябва също да се срамувате. И може би трябва да благодарим, както каза председателят Барозо, че са предвидени съвсем малко повече средства за хранителните продукти. Това обаче е скандал че ние в Европа наистина не сме способни да се борим с бедността. Обаче, е, нараства дебата за е, имиграцията на бедни хора от Румъния и България. Е, Великобритания е водеща в този дебат. Господин Фарач изпрати едно сладко-кисело писмо с много забележки, обаче нито той, нито други показват солидарност. Аз казах накратко, че не, непрекъснато се увеличава миграцията поради бедност. Да, така е, защото дори в Германия нараства броят на бедните хора и аз разбирам кметовете, когато питат как да се справим с този проблем, когато идват все повече бедни хора от други бедни страни. Трябва ли да се оплакваме само срещу бедността? а, а да не правим нищо за, не, за нейното изчезване. А, трябва да се инвестират повече средства, за да могат бедните хора от тези региони да не са принудени да мигрират, а да останат в собствената си страна и да намерят там работа. Този цинизъм, това противоречие между това, от което се оплакват много хора, миграция поради бедност в Европа, от друга страна, нищо да не желаят да направят, за борба с тази бедност, това не можем да приемем. И сега ми позволете да се спра на някои формални точки. Седем години. Господин Ван Ромпой, можете ли да ми кажете една единствена страна, която да съставя бюджет за седем години? но вие казвате, това са дългосрочни проекти в Великобритания, в Франция, в Германия. Да, обаче ние живеем с годишни бюджети и въпреки това правим дългосрочни проекти. Седем години е неприемлив период. Вие бихте го приели, ако имаше по-голям бюджет, но при този мини бюджет да се планира за 7 години или може би вие смятате предварително, че 7 години напред няма да има растеж в Европа и затова правите такъв бюджет. Затова клаузата за преразглеждане трябва да бъде ефективна, а не повърхностна. Тя е една от основните е, най-важните условия за водене на преговори с председателството на съвета. Това разбира се се отнася и до гъвкавостта. Гъвкавостта вие посочихте, тя се изисква от парламента, обаче твърде малко гъвкавост се е, е заложена в бюджета. Необходими са още много неща и позволете ми накрая да посоча, че става дума не само за цифри, става дума за философия. Ако искаме да управляваме добра Европа, инструмент е, който е подходящ за това е бюджетът. Разбирам господин Кемерън, е, това е неговата визия, е, обаче не разбирам защо толкова много други правителствени ръководители гласуваха за нея. Обаче трябва едно да е ясно. Ние ще отхвърлим този бюджет в настоящата му форма и трябва да има преговори по същество. Трябва да има изменения по същество в този бюджет, за да можем да го гласуваме. Благодаря. Благодаря на господин Слобода. Давам думата на господин Вахавста. Благодаря. Искам а, да а, кажа, господин Ван а, Ромпой, че всичко, което ще кажа, не е лична критика към вас. Вие а, свършихте огромна работа. А, в края на краища 27 държавни правителствени ръководители се а, споразумяха единодушно. Тони Блеер през 2006 година каза, Никога повече. А се оказа, че не е прав. Все същото, само че в по-големи количества получаваме. Според мен, аз мятам, че ние механично пренасяме многогодишната финансова рамка от предходния период. Вярно, има някои дребни разлики. Например, малко по-малко пари за земеделието, малко повече пари за иновации – 24 милиарда за 7 години означава по-малко от 5 милиарда средства годишно повече за е, иновации и научно-изследователска и развойна дейност. 4% от бюджета се мести от една функция към друга. Комисията иска това, но всичко останало е механично пренасяне, автоматично копиране на предходната рамка. Миналия път трябваше да има 41 отстъпки, дерогации, рабати. Сега ни трябват 53 изключения, дерогации, работи. Аз съм, работи, аз съм направил един списък. Всеки път с Елен Ламасур правим такъв а, а, списък. 53 изключения, отстъпки, рабати, дерогации, както искате ги наречете, в подкрепа на държавите членки. Ето така се работи е, в съвета. Така се работеше 2006 година, така се работи и днес 2013 година. И на второ място, особено важно, е следното. Международ, е, извинете, многогодишната финансова рамка е особено е, важна. Е, това води до е, бюджетен дефицит, е, когато имаме пренасяне на плащания. Това е реален дефицит. Когато а, бяхте финансов министр, господин Ван Ромпой, аз бях в, Белция, а, в Белгия. Белгия 70-те години беше болният човек на Европа. Защо? Защото всяка година а, бюджетните кредити а, непрекъснато надхвърляха реалните плащания. И така се натрупа публичен дълг, най-голям в Европейския съюз, за, поради философията. И това става а, в Европа и в момента. И сега плащанията, които а, останаха под таваните а, на кредитите, бяха а, 60 милиарда. Тази година, в края на годината, ще бъдат 230-250 милиарда бюджетни кредити, поети ангажименти, срещу които не са извършени реални плащания, защото такива не са дължими. Ето това е реалният дефицит на Европа. И той ще надхвърли 300 милиарда евро. И говорим за това, че сближаваме, че прескачаме пропаста. Нищо подобно, ние само разширяваме тази пропаст, която заева като истинска бездна. 95 беше разликата а сега е 94, когато говорим за бюджетни кредити като поети ангажименти и като платени на плащания. Ще стигнем до 97, 98 и 100, ако продължаваме с този дефицит. Така че официално договорът изисква от нас да няма дефицит и да няма дългове. В действителност, след тази многогодишна финансова рамка, ще имаме 300 милиарда дефицит в реални изражения, защото това ще са кредити, за които са поети ангажименти, срещу които няма плащане. И най-сетне собствените средства. Аз не разбирам какво се случва. Господин Ромпой, вие в своето предложение през ноември посочихте същото, което посочи председателя Барозо. ДДС от 2021 година обаче, много по-напред и един бъдещ данък върху финансовите операции. Както и обща данъчна основа, на която да се изчисляват данъците по еднаквен начин. Но това ли е предложение и то води ли до някакъв ефект за бюджетните кредити? Тази международна многогодишна финансова рамка не може да бъде приета от парламента в сегашния вид. Един, а, една клауза за преразглеждане е необходима а можем и да я обвържем е, с датата на произвеждане на европейските избори. Тоест е, да се приеме клауза, че две години след е, избора на нов състав на Европейски парламент, той ще трябва да гласува и да приеме този бюджет. Това е демократично. Благодаря. Благодаря, господин председател. Това това не е, това не е бюджет. Пълно, това, което ни се предлага, пълно с рабати, с изключения, с всичко, всичко друго, но не е бюджет. Е, и когато се говори а, за разликата между финансовата рамка, която сега е прията и това, което беше предложена, а, а, мисли ли, че това е инструмент а, за економическо възстановяване за следващите 7 години? А, това няма никакъв смисъл. Сега едно, че сме в миналият век. А, как, примерно, като правите германския бюджет, какво ще прегледате? Бюджетът от миналите 7 години и ще ги прехвърлите в следващите 7. А, всичко беше направено без всякаква прозрачност. Благодаря за това. А, писахме, че искаме а, а, цифрите. Все още не са ни дадени тези а, цифри. И затова аз предлагам да кажем съвсем ясно. Можем да работим с бюджет за 2013-2014 и след 2014 нека наново да говорим, да обсъдиме, да видим какво трябва. Защото а, нека ангажираме и парламента, а, и а, Европейската комисия с един бюджет за економии за толкова много години. А, и, а, Урязват се е, примерно 12 милиарда за 2014-2014 година. Господин Ван Румпой а, е, обясни за какво става дума. Но тук става дума много ясно за различие между предвидените бюджетни кредити и преразглеждането. Това е една слежна топка. А, знаете какви средства бяха дадени в подкрепа на, да, за изплащане на държавните дългове. А, и накрая собствените приходоисточници. Нула очаквания по отношение на собствените приходоисточници. В... Нула. Също се отнася и до ДДС, и до данъка върху финансовите сделки. И накрая, очевидно, също така утвърдени са рабатите чекат и за Великобритания, и за Австрия и така нататък. Необходим ни е общностен подход, необходима ни е гъвкавост, както вече се спомена. Обяснете ми обаче как ще направим това. След две години смятате, че Европейски съвет ще направи това, което сега не беше постигнато от него. Защото става дума за това, че трябва всичко да бъде прието а, единодушно. И за това именно преразглеждането едва ли ще е инструмента, който ще ни позволи да стигнем, а, да стигнем, а, да стигнем до а, а, решение. В никакъв случай не сме. А, в всички случаи може, не може да бъде обвинение в липса на реализъм. Тъкмо напротив, ние сме напълно разумни разумни сме, защото казваме, този бюджет трябва да случи за иновациите, за инвестициите, за сближаването, да бъде инструмент за възстановяването на Европа. Защото знаеме какво са бюджетните, бюджетите в страните членки. Съвсем различни от това, което те бяха по време на предишната многогодишна финансова рамка. И за това, господин председател, Очевидно ние не можем да приемем този бюджет, може би може да преговаряме, да преговаряме по него. И затова трябва да кажа, нека отложим до 2014 година, тогава да разговаряме за по-нататък. Благодаря, госпожо Доран, господин Кан. Благодаря, господин председателю. Госп господин Ван Ромпой, от името на нашата група искам да ви благодаря за приноса ви към постигането на споразумение. То съвършено ли е? Далеч не. Но то смятаме, че то е балансирано, разумно, за да може да се освояват по-добре разходите и същевременно да се защитят нетните позиции на държавите членки. Трябваше да е по-лесно да се реформира европейския бюджет. Съгласен съм с посоченото тук за а, необходимостта на а, растежът а, да а, бъде по-добре подсилен. Въпреки риториката на господин Свобода и някои други, струва ми се, че приоритета растеж а, беше а, посочен. Без а, да имаме а, тази непоклатимост а, на позициите, можехме да насочим милиарди евро към а, дневния ред за конкурентоспособност. способност. Нашият председател продължава да защитава незащитимото. 40% през 21 век продължават а, а, да се а, отделят а, за селско стопанство. Това според мен е лудост. Разбира се, тук ще се изкажат и е, политиците от други групи, но националните правителства, в крайна сметка не Европейския парламент, е, ще е, реши какво ще се правят с собствените средства. Това са изкарани с честен труд пари на дънакотоплаците и трябва да се работи повече с по-малко. Така работи целият бизнес в континента най-забележително споразумението е, че ръководителите на всички политически е, групи с голям е, размер е, тук настояваха за намаляване на бюджета. Дейвид Кямерън каза това. Госпожа Меркел. Дори господин Оле Шмидт от социалистите бяха за по-добро изразходване на средствата. Не всички. Позволете ми да споделя, е, че получих милат седмица едно съобщение по електронната поща, сред многото други, но то привлече вниманието ми от е, млад човек от е НП. Цитирам ви. Постигнатото споразумение след месеци преговори е е добре балансирано. Европейския парламент трябва да прояви отговорност и да приеме мерките за економии. Хората от НП трябва да се вслушат в собствените си привърженици. И още един въпрос, който беше засегнат тук. Дали а, говорим за бюджет с дефицит или не? Аз ще ви попитам е, нещо съвсем простичко. Не беше ли така и до сега? Нека да забравим е, политическите превземки и да кажем честно. Винаги е било така е, до сега председателя Шулц е, в своята реч пред съвета е, спомена тази е, нелепа идея за тайно гласуване в парламента. Нека да не ставаме за посмешище това ще е едно от най-важните ни гласувания. И ние трябва да сме в състояние отговорно пред данакоплаците, които поемат а, е, нашите а, е, разходи, да посочим как гласуваме. Така ще упражняваме своите правомощия с дължимата отговорност. Трябва да застанем зад позицията си. Ако парламентът реши да поведе война срещу съвета, нека това да бъде ясно на всички. Благодаря. Сега давам думата на господин Нутъл. Господин председател, трябва да кажа, че бях приятно изненадан, когато си включих телевизора и в събота заран новините ми казаха, че има споразумение по европейският бюджет. Боже Господи, помислих си. Дошъл ми е, има е къла в главата. А, дали това е а, а, историческа победа за британският дълъкоплатец. Но си казах, нека видим подробностите. А, къде, къде е същността на нещата? Къде? Къде, къде е говеждото, така да кажа? А, като погледнахме там обаче, се оказа, че има само конско. Повече още допълнително конско месо от Европейския съюз а, значи, така наречената победа на Камерон е абсолютно куха, дрънчи на кухо. Защото става дума а, за 36 милиарда а, долара, което все е нищо. Докато а, европейският, а, британският данокоплатец ще плати още повече, нашите вноски ще се увеличават всяка година. Може би това е добра сделка за Камерон, но не за Великобритания. Плащаме вече 53 милиона дневно в европейския бюджет и не искаме да, плати, да плащаме нищо повече за а, а, тази организация. И сега трябва да кажа, че четирите най-големи групи в тази, този парламент искат да гласуваме тайно за този бюджет. От какво се страхувате? От а, собствените си национални парламенти или се боите? Или всъщност се боите от онези, които са ви избрали по такъв важен въпрос, пред който трябва да се отчитате пред вашите избиратели, да се предлага такова гласуване, това подхожда на една бананова република, не на една демократична институция. И затова искам да ви покажа. По този начин ще увеличите недоверието в Европейския съюз. Към Европейския съюз. Едно допитване на Financial Times явно показва, че 50% от гражданите на Великобритания искат да напуснат Европейския съюз. И за това искам да ви поздравя, искам да ви благодаря. Благодаря, много ви благодаря а, а, за това, което прилагате. Благодаря. Благодаря. Господин Лиотар. Госпожа Лютер. Радвам се много за този обмен на мнения, който се извършва тук. Държавите членки трябва да извършват економии в националните си бюджети и има смисъл в Европа да направим проверка дали има възможности за економии. Милиардите, които получаваме, се осигуряват от европейските граждани в крайна сметка. Сега по настоящия бюджет имаме социално изключване и това е погрешно разпределение на средствата. Не сме съгласни с урязване на средства за най-бедните в Европа, а това е факт в този бюджет. Господин Ван Ромпой, вие с красиви думи представихте всичко това, но в крайна сметка престижни проекти като ИТър, Галилео или ГМС е, да, е, тях сте ги поставили в същата рубрика, в същия ред като социалните програми, но във времена на криза средствата трябва да бъдат предоставени директно в полза на европейските граждани. Скъпите престижни проекти всъщност е, изискват много пари и отнемат средствата за бедните хора, за младите хора, също за дребните предприемачи тези групи от хора имат проблеми да могат да се противопоставят на тези проекти. Проектите за заето за млади хора сега се пренебрегват в полза на тези скъпи проекти, а в социалните проекти всъщност са предвидени много големи економии. И всъщност вие Вместо да започнете с програмите за най-бедните, вие сте тези, които трябва да страдате от този нов бюджет. Когато говорим за социална Европа, трябва да кажа, че твърде малко е останало от нея. Старите хора, социално слабите хора, младите безработни, те страдат от вашата програма, така както сте я съставили. Непрекъснато се посочва, че ние трябва да играем водеща роля в Европейския съюз в опазването на околната среда, борбата с климатичните промени, но тези програми, е, средствата за рибарство се заплащат от същите фондове, като сълскостопанските помощи, а тук все пак става дума за увеличаване на продукцията. Разбира се, това е подпомагане на интензивното селско стопанство, което е натоварване на околната среда. Малките семейни предприятия малко средства ще получат получат от това, но всъщност там се открива най-голямата бедност. И какво всъщност ще остане от тези средства за опазване на околната среда? Нашата политическа група не може да приеме вие да поставяте околната среда на второ място без финансови гаранции за амбиционирана екологична политика. Не можем да се съгласим с този бюджет съкръщенията в европейския бюджет не са лоши по дефиниция, но този бюджет не е нито по-зелен, нито по-социален и точно а, това ние искаме да се избегне. Искаме повече средства и по-добре балансиран бюджет. Благодаря, госпожо Лиотар, господин Щасло. Благодаря, господин председател. Първо искам да започна с нещо положително. За първи път се а, заличават позиции в европейския бюджет, съкръщават се средства. Европейския съюз иска все повече и повече средства. Никога те не са му достатъчни. Той се обслужва от европейските е, граждани, от държавите членки, но все пак средствата са му недостатъчни. За съжаление, е, всичко това не си заслужава да бъде отразявано на хартия, защото става дума за разхищение на средства на дънокоплаците. Кохезионната политика с това се финансира финансиране ефективността в Южна Европа остава незасегната, а ужасната селскостопанска политика продължава да гълта 40% от европейския бюджет. Десетки хиляди държавни служители ще получават високите си заплати, а в Страсбург ще трябва да се плащат милиони евро, за да се запази седалището на парламента там. Нидерландия не може да понесе това. Освен това, да, говори се за нидерландския рабат, обаче в крайна сметка сме зависими от економическия растеж. Такъв обаче в Нидерландия няма. Парламентът показва, че този резултат той желая да го блокира. И иска да го блокира, защото впечатлението е, че малко средства са предвидени. Европейския парламент иска да има повече пари, да разхищава повече пари. ЕНП, социалистите, зелените, искат да томперират многогодишната финансова рамка, а там а, са членове и ЦПДА и ПФЛДА. Групите в Европейския парламент, политическите групи са против тези мерки на економии. За съжаление, трябва да установя, че нидерландските партии правят това, което говорят господин Шулц и господин Върховстат. Те искат да защитават демокрацията в Европа, господин Шулц и господин е, Верховстат, и затова искат тайно гласуване. Толкова е важно за Европейския парламент това. Но когато става дума за важни неща, да, ще се гласува тайно, за да не знаят европейските граждани какво е решението и какво се прави с техните пари. Благодаря, госпожо Штасен. Господин Барозо получава думата. Нямаше преки въпроси отправени към мен, защото това беше споразумение е, на държавните и правителствените ръководители. Европейската комисия, както знаете, не гласува по тези въпроси, но използвам случая да заявя следното. Преди всичко, споделям загрижеността, изразено от повечето ръководители на политически групи. Въпросът е, какво следва от тук нататък? На къде ще вървим? Вярвам, че е необходима многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Някои от вас не са съгласни. Искат да се работи на годишна основа. Аз обаче категорично съм против. Защо? Някои от нашите региони и страни, тези, които са в най-уязвимо положение, се нуждаят от инвестиции още сега. Отлагането им ще е грешка. И ако нямаме подходяща многогодишна финансова рамка, няма да можем да се споразумеем за правната основа, която ни е необходима за инвестиции от 1 януари 2014 година. Ето защо призовавам вас и съвета да проведете сериозни преговори, за да постигнете добър резултат за Европа, имайки предвид, както винаги, принципите за европейската отговорност. И наистина в встъпителното си слово вече очертах възможностите и насоките за реални, истински преговори. А те са свързани с задълбочено обсъждане на гъвкавостта. Ще повторя, което вече казах в встъплението си – което казах и пред самия Европейски съвет. Без подходяща гъвкавост, договорената между правителствените и държавни ръководители многогодишна финансова рамка просто няма да заработи. Комисията смята, че разликата от 51,5 милиарда между кредитите по поети ангажименти и плащанията може да се приеме само до толкова, доколкото имаме конкретна максимална гъвкавост, за да може Европейския съюз да изпълни своите задължения по договора и най-вече член 323 от него. За целта, сред другите условия, ни трябва възможност за пренасяне на неосвоени а, средства според а, а, таваните за следващи периоди. Това е изключително важно, когато водим преговори, когато вие водите преговори с съвета, комисията е на ваше разположение да подпомага. Трябва да се гледат не само таваните, но и реалните разходи, извършените плащания по отделни периоди. И ако направя сравнение на сегашния период с следващата многогодишна финансова рамка, много красноречиви са данните през е, първата половина на е, приключения е, период. Все още не мога да говоря за 2013 година, защото все още е, сме в фаза на изпълнение – през изминалите 6 години средно сме изразходили 122 милиарда и 200 милиона годишно за реални плащания. Не говоря за ангажименти, не говоря за тавани, не говоря за бюджетни кредити. Говоря за реални плащания средно. За следващия период с общи тавани 908,4 е, милиарда долара, средното ниво на плащанията – може да стигне до 129 милиарда и 700 милиона. Това е 7 милиарда и половина е, евро плащания в повече в сравнение с предходния период. Много, макар и не всичко, зависи от това дали ще бъдат намерени подходящи формули за гъвкавост между отделните функции и по години. Добре знаете какво се случва всяка година. Много средства не могат да се освоят и се връщат на държавите. Това е действителността. Главно поради недостатъчен капацитат на а, страните да освояват. Част от държавите членки имат невероятно ниски прагове на освояването, защо е необходима добра воля от двете страни да се намери решение – да се потърси компромис, в крайна сметка. Ето защо съвършенно ясно казах. В сегашния си вид не може да заработи тази рамка. Мисля, че декларацията ми е много силна, много категорична. Казвам я пред вас, защото точно същото казах и е, на заседанието на Европейския съвет. С подходяща степен на гъвкавост, обаче, не само с пренасяне за следващи периоди, но и чрез резерва за резултати, който беше договорен. И правилото N плюс 3, което дава възможност държавите членки, които не освояват средствата, да получат една допълнителна година за освояване. И чрез трансфери между отделните функции ще можем да намерим пътя към бъдещето. В никакъв случай не твърдя, че ще е лесно. Много трудно ще се постигне споразумение. Обсъждах вече въпроса не само с председателя на Европейския парламент, но и с председателя на съвета, със сегашното а, председателство, с а, ирландския министър-председател. И аз съм сигурен, че в крайна сметка ще стигнем до компромис, понеже този бюджет или по-точно тази многогодишна финансова рамка има изключително значение за инвестициите в растеж в Европа и за солидарността и сближаването. За най-уязвимите ни региони. Те отчаяно се нуждаят от нея. В някои случаи положението в Европа е наистина е, извънредна социална ситуация. Това е моят призив и към Европейския съвет. Възможно е да се постигне споразумение, ако има воля от страна и на държавите членки и на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, да, думата на господин Ван Ромпой. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Най-напред бих искал да кажа, а, не става дума за дебат между добрите и лошите европейци. А лошите а, са държавните и правителствените а, ръководители. Няма да казвам кои са добрите. Аз сами обаче се смятам за добър европеец. Тоест, нека не а, а, тръгваме на погрешна основа в този дебат. Това не, е, е, не може да бъде е, дебат между отговорните и безотговорните. Не, не е така. в, в никакъв случай не смятам, че а, а, сме безотговорни. Разбира се, че европейския бюджет трябва да бъде един компромис. Всеки бюджет е компромис. онези, които отговарят за националните бюджети, също знаят, че става дума че става дума за един компромис. Това не е някаква конкурс за красота, това е компромис. А в случая става дума за компромис между националните интереси и общият интерес на Европейския съюз. Това е също така един компромис между онези, които настояват за политика на бюджетна консолидация, политика на економии също така, и от тези, които защитават една политика, политика на растеж и заетост. Според мен, сме намерили компромис между тези различни тенденции. Несъмнено, съществува стратегия, заложена в този европейски бюджет. Съществува негова стратегия, защото едновременно намаляваме общия обем на разходите, а, а това отговаря на това, което става в повечето страни членки, но същевременно увеличаваме онези разходи, които ще ни дадат добавена стоеност. Онези разходи, които а, са в полза на политиката на растеж, на заето, са също така борбата с бедността и вътре в Европейския съюз, и в трети страни. Тоест, съществува, съществува стратегия на предлагания европейски бюджет – но трябва да се вземат предвид неблагоприятните обстоятелства. Тоест, нека не тръгваме в грешна посока в този дебат. Това е първото, което искам да ви призува. Второ, едно наблюдение. Става дума за бюджет, който за жалост е само 1% от европейският БВП. И онези дори, които имат големи амбиции по отношение на Европа. има някои, които настояват за 1,5-2% от БВП на Европа бюджет. И, значи, колебаем се между 1,1% е, е, точка 1 и 1,4 и така нататък. Но това не, това са разделителните линии. Аз също бих искал по-голям бюджет, както и много други. Но дори и в Европейския парламент няма да постигнете споразумение за двойно по-голям бюджет. Значи, трябва да знаем как да ситуираме дебатът. А с бюджет за 1%, разбира се, не могат да се решат всички проблеми на безработицата, на бедността и на необходимия растеж. А ние искаме да направим принос. Принос чрез европейския бюджет към политиката, която ще трябва да бъде водена и се води също и преди всичко на ниво на европейските страни членки, които в своите бюджети взимат предвид всичко това, взимат предвид, от необходим, предвид необходимата консолидация. Европейският бюджет не е в никакъв случай антицикличен инструмент. разбира се, можем да разсъждаваме и за антицикличността на други бюджети, националните бюджети. Значи трябва да запазим а, а, така, чувството за мярка. Казвам това, защото според мен това е много важно, за да знам как да ситуираме нашия дебат. Това второ. Трето, за цифрите. Не се говори за цифри, говори се за стратегия. Вече казах, има стратегия, подлежаща стратегия в този бюджет. Защото бюджета това не са само цифрите. А, а, а, не може да, а, а, разбира се, да седим в кафенето без да пием бира. А, а, трябва да говорим и за цифрите. И може, може, може би някои, някои ще кажат, примерно, когато се погледнете раздела за, раздела за конкурентоспособността, заетостта и така нататък, там увеличаваме с 37% отпуснатите средства в сравнение с предишният 7 годишен бюджет. 37% това не е пренебрежимо малко. 37% това е гигантско, гигантско увеличение. и тук трябва да запазим чувството за мярка, когато разглеждаме цифрите. А това дали е антисоциален бюджет, може да се попитат някои. Ще а, увеличим а, това, което най-бедните страни получават от кохезионните фондове. Те ще получат повече. Запазили сме програмите за най-бедните. Увеличили сме средствата по програмата за най-бедните. запазили сме програмата за помощ за развитието продължаваме да настояваме за а, постигане на целите на милениума, на хилядолетието. Е, в последна фаза а, на преговори сме 6 милиарда ще дадем на младите безработни, за, за помощ на младите безработни. Тоест става дума за една економическа стратегия. Тоест в този бюджет има а, а, социални аспекти, на които е поставено много силно ударение. Сега за различието между предвидените бюджетни кредити и кредитите за плащания. имам опит като човек, който се е занимавал като министр с бюджета. Знам, че винаги има разлика между предвидените бюджетни кредити и това, което е за плащания. Иначе няма да имаме нужда от предвидени бюджетни кредити. През 2005 няма а, като моя колега и приятел Гив Ховштадт да кажа, казвам го от любезност, но, т.е. няма, тоест няма да а, правя този а, бюджет а, персонален. Не съм бил аз там, когато става дума за 2005 година. Когато става дума за разликата между тези два вида бюджетни кредити, тя е 5,4%. Никога не е обсъждана този въпрос а сега разликата е 5,7%. Значи, взели сме предвид това, което е ми станало през последните 7 години. Много внимателно обсъдихме с помощта на комисията как да премостим а, разликата между предвидените бюджетни кредити и кредитите за плащания. Няма да влизаме в подробности в този спор, но като направя сметката за на всички предвидени бюджетни кредити. По 7 години правя тази сметка. Стигам до 991 милиарда. Казвам го и на френски, толкова е. 991 милиарда. Но и на френски, и на, по-белгийски е все същото. И, а, като се има предвид, че кредитите за заплащания, одобрени от, от съвета и от а, а, парламента, 100 милиарда по-малко. За, до, от 75-та година. Значи винаги ще има разлика, но разликата, голямата разлика сега, че ние предвиждаме и механизъм за, на гъвкавост най-големите, голяма гъвкавост възможна. Казвам го на английски. The maximum possible. Тоест, е, задълбочили сме а, а, а, а, нещата тук. И трети елемент. Когато имаме кредити за плащания за предишната финансова рамка, те са 875, 875 милиарда. значи с 103 милиарда под това, което е било предвидено. А, Тоест тази разлика между едните и другите видове кредити мога да я обсъждам с вас с помощта на цифрите, като погледнем това, което е било в миналото. И което предлагаме сега, като се има предвид и новия елемент на гъвкавост. И накрая. Разбира се, трябва да се преговаря. Ще повтар, повторя още. Повторял съм го не един път в Европейския съвет, пред всичките 30 часа на нашите дискусии, пък и преди това говорихме за това. Значи, обаче първо, за да трябва да се споразумеят 27-те, но това не е края на процеса. Това е първата негова част. Значи, ще видите, че ние сме готови да говорим и за гъвкавостта, и за собствените преходоисточници, и за преразглеждането на бюджета, клаузите за преразглеждане. Съветът е отворен, готов да обсъжда всички тези възможности. А, защото има много, което трябва да се обсъжда във връзка с преразглеждането на бюджета, например. Но призовавам Европейският парламент два пъти а, два пъти да помисли преди да а, се впусне в политиката на приемане на ежегодни бюджети. Защото този подход няма да дава никаква перспектива за онези, които участват в научно-изследователска и развойна дейност. Никаква перспектива за онези, които искат да има перспектива, за всичките млади безработни. Това не дава перспектива на онези, които много се надяват от това, което ще им предложи европейския бюджет. За това ви призовавам, моля ви, два пъти помислете преди да тръгнете по този път евро... е... Е... Е... ежегодните бюджети. Защото по този начин няма да имаме реформи, ще бъдем блокирани на нивото на бюджетни кредити от 2013 година. Просто ще продължаваме това, което е, е правено предишните години необходим ни е многогодишен бюджет, защото той ни дава поглед в бъдещето. Е, годишният бюджет на него, там може да загуби много време и много енергия а, и за, ще постигнем един бюджет по същество ограничен. Тоест, многогодишният бюджет е политически инструмент. Той въплащава философия, въплащава стратегия. А, и то в крайно неблагоприятни а, обстоятелства. Разбира се, става дума за компромис. Признавам го а, без всякакво колебание. Но моля, пак ви моля, помислете два пъти, че и повече пъти преди да тръгнете по този път. Благодаря. Сега искам да помоля колегите, които желаят да вземат думата, да се придържат към посочения регламент, защото господин Ван Ромпой трябва да ни напусне скоро. За минута, господин председател, ще бъда съвсем кратка, но ще говоря ясно. Двамата господа дадоха технически пояснения, но Истината е съвсем друга. Гъвкавост означава, че след 7 години сметката ще бъде получена от държавите членки. Така беше и в миналото. Това каза и господин Шулц, че държавите членки са тези, които плащат. И всъщност това означава, че Европейския съюз ще банкротира. Това от, е, се отнася за 500 милиона европейски граждани. Всъщност е, става дума за е, един абсурд искане за тайно гласуване. Това е ирония, ако се вземе подобно решение е, сред хора, които е, са за демокрацията. Ние сме за открито гласуване. Благодаря, госпожо Лютер. Една минута. Благодаря, господин Ван Рампой. Вие многократно, многократно чухте тук е, едно ясно не и за това можете да защитавате вашия план, но според мен този план е по-скоро акробатика с цифри и в крайна сметка това се прави за сметка на най-бедните хора, които всъщност трябва да получат тези среща. Особено сега във времената на криза гражданите трябва да получават директно парите, а не по заобиколни пътища. Благодаря.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 Благодаря, господин председател. Искам да поздравя комисията и съвета за това, че постигнаха това споразумение. Дали сега то е добро или лошо, аз не мога да кажа. По-скоро съм разочарован, отколкото вълдушевен. Дания, разбира се, получи съкръщение. Това ме радва, но е, има и съкръщение в обща селскостопанска политика. Да, но по-голямата част от европейския бюджет е предназначен точно за нея. Тези разходи в най-добрия случай са нужни, а в най-лошия случай са вредни и въпреки това ние не получихме решение за това непрекъснато ходене всеки месец от Брюксел в Страсбург. Не получихме решение за Кохезионния фонд и за структурните е, структурното подпомагане. Да, е, интересно беше да се проследи след миналата седмица е, не толкова съдържанието на това споразумение, а процеса между съвета и парламента. От една страна 27 демократично избрани правителства са изправени срещу е, вас, а от друга страна те са изправени срещу националните си парламенти и успяха да постигнат компромис. А Европейският парламент, е, да, е, всъщност, е, като че ли тук няма смелост някой да се изправи и да каже кой резултат ще бъде подкрепен и как ще се гласува в Европейския парламент след 14 дни. Това е просто една политическа игра и точно това подкрепяте вие, господин Барозо останалите. Всъщност парламента представлява дори не и половината граждани на Европа. В съвета са хора, които носят отговорност срещу своите демократично избрани парламенти, но този парламент е просто цирк. Благодаря. Господин Каланан. Благодаря. Не знам дали съм от добрите или от лошите европейци, ако използвам а, класификацията на господин а, Ван Ромпой. Един въпрос, за който никой не говори. А, а това са преговорите между Съединените щати и Европейския съюз за постигане на споразумение за свободна търговия успешното сключване на това споразумение ще доведе до а, много по-голям растеж в Европа, отколкото а, всякакви дребни суми в резултат на усилни преговори. Разбира се, всички искаме подобрения на бюджета, искаме по-малко за селско стопанство, по-малко за администрация. Парламентът и а, комисията могат да се справят с по-малки административни разходи. Смятам, че това споразумение, за което говоря, трябва да бъде посочено и подкрепено. Би било напълно нелепо да се гласува с тайно гласуване срещу многогодишната финансова рамка. Ако не ви харесва, гласувайте открито. Иначе ще станем за посмешище пред цяла Европа със своето тайно гласуване. Благодаря. Благодаря. Госпожа Дюра за една минута. Четири неща, господин председател. Първо, да, можем да живеем а, без многодишна финансова рамка, може да стане това. Второ, философията на вашата скица, бюджетна скица, не разбирам и не разбирам нейната философия. Трето, многогодишният ангажимент може да бъде а, прият и в, а, дори в е, едногодишните бюджети научните изследвания и други могат да правят своите дългодишни планове, дори в рамките на едногодишни бюджети. Накрая кредитите за плащания. Там има един сериозен проблем, а вие ми говорите за 37% увеличаване а, на някои функции. Обаче 24% са намалени в сравнение с а, предложението на комисията от 2013 година. Тоест, не правете сравнения, които не, са, не стоят на крака. Трябва да и ни карате да помислим два пъти. Благодаря. Благодаря. Господин Верховстат. Да, два момента. Първо, за размера на а, многодишния бюджет. Един и същия. 15 а, милиарда по предишния, 15,6. 100, 200, 300 милиона може да е разликата, но сумата е една и съща. Ето, ето това е във вашите заключения. Това не са мои изчисления. Абсолютно същото беше и е, в бюджета за предходния е, период. Второ, съществува проблем с растящия дефицит. Дългов дефицит. Расте каквото и да говорите. И именно по тази причина, господин е, председателю, поисках чрез е, страната, която поема председателството, да разпространя диаграма с растящия дефицит. Над 200 милиарда е тази година и ще става все по-голяма. Всички в парламента трябва да видят, че тази многогодишна финансова рамка създава структурен дефицит. И за това моля за разрешение доклада да бъде разпространен е, сред е, е всички, за да видят как рамката гради дефицит. Благодаря. Сега има думата господин Калфин за 4 минути. Господин председател, няма в никакъв случай да поставям под въпрос вашите европейски възгледи, но в никакъв случай не съм съгласен, че приятият от средите членки бюджет е проевропейски това, което е постигнато, не е това. Това, което е постигнато, е всъщност намерили сте най-малкият топ знаменател. Нещо, което на някому харесва, някои, които искат такава европейска политика, преди да излезат, може би, от Европейския съюз. Реакцията на различните сили в парламента е много красноречива, ако сте я проследили вие казвате, че сте готови да обсъждате възоснова на цифрите и фактите. Да, има увеличения, но тези увеличения са повечето или, или главно чрез прехвърляне на фонд, от кохизионните фондове към а, а, механизма за свързване на Европа. Нищо повече от това. А, ако погледнем на ОССР, ОСР, цифрите, ще видим, че още през 2010 година другите се изпращат, се плащат страни като Япония, Корея, Съединените щати, а дават 60 до 100% повече от Европейския съюз. И те ще продължат да плащат именно повече за тези неща. А ние ще плащаме, ще отделяме по-малко в нашия бюджет за научни изследвания научна изследователска дейност. Тоест с този бюджет няма да догоним тези страни, няма да е възможно да го направим. Казва се, че това е добро решение, но вижте, само с 3 е, милиарда са новите пари, останалите са прехвърлени от социалните и други фондове. Само за страните от еврозоната, за да се запазят младежката гаранция, са необходими 21 милиарда годишно. Само в еврозоната. Значи това са 30 милиарда за целият Европейски съюз. 30 милиона годишно. 6 милиарда ще бъдат отделени за 7 години. Какъв ще е резултата? Много хубаво е така да се говори за младежката безработица, как да я преодолеем, обаче като видим тези а, а, нищожни а, цифри, а, нищо няма да постигнем. Също се отнася и за сближаването. А, ще има повече а, реципиенти. Смятате ли, че економиката и регионите ще се сближат, ще действат по-единно през 2020 година с тези средства, които сме се отделят. И накрая, господин председател, ясно е, несъмнено ясно е, а и вие казахте, че не е необходимо и, е, повече пари за повече Европа. Не са необходими необязателно повече пари за повече пари. Така казахте. Повече Европа, това не значи повече пари. Но ще ви кажа, по-малко пари значи по-малко Европа, а именно това виждаме в този бюджет. И това е проблема. А на някои това им харесва. Разбира се, те искат по-малко Европа. Но това не е позицията на Европейският парламент, защото ние бихме искали е, е, силна европейска политика. И когато говорим за гъвкавост, възможно е да имаме гъвкавост, ако имаме средства за това. Председателят Председателя на Европейската комисия Барозов говори за гъвкавост от година в година, но като имаме малко средства, няма да има какво да прехвърляме. Значи връщаме се а, а, към а, начина за решаване на всичко с единодушие, където всяка страна може да блокира всяко решение. Говориме за процедури на единодушие, които трябва да бъдат по-дъвчи, гъвкави. Да. Ако искаме да имаме гъвкавост, трябва да имаме по-малко, по-малко единодушно ни решение в съвета. това значи гъвкавост. И, и, и така можем а, да решим проблемите. Иначе това са само красиви слова, а, обаче няма да имаме средства да постигнем това, за което се говори. И сега, последен в тази дискусия е господин Бълге за 5 минути. Благодаря, господин председател. Искам от началото да кажа, че съм изрично съгласен с колегата Калвин и от мое име мога да кажа, че възторгът ми от резултатите, постигнати от Европейския съвет, е, са твърде ограничени. Е, всъщност, вие разбрахте едно, че има альтернативи, когато става дума за незадоволителни резултати от преговорите и предупреждението от непостигане на споразумение, а, а така е записано и в сценария, че всичко е ужасно, но всъщност е точно обратното. Седем годишен бюджетен период е удобен за всички участници и освен това вие избягвате истински годишен бюджетен дебат защото всъщност съвета отхвърля годишната бюджетна процедура, предложена от парламента. Очудвам се, господин Барозо, как всъщност вие омалуважавате този резултат. Колегата Калпин посочи ципри В Европа, за да можем да бъдем на необходимото равнище като цяло в европейския бюджет, в националните бюджети са ни необходими над 120 милиарда годишно повече за инвестиции в изследователска и развойна дейност. Добро е това, което е написано в бюджета, но не съответства на действителните изисквания. На това място искам да поставя още едно искане. Председателят на бюджетната комисия Ален Ламасур, е, както на комисията, така и на вашия шеф на кабинета господин Рампой, написа писмо. Очудвано е, че е, има 46 страници заключения, много цифри и всъщност е, за мен не е толкова важно дали има 10 или 20 милиарда повече, но една финансова рамка трябва да бъде нещо повече от трансферни плащания в държавите членки и разпределяне на средства. И когато сега се цитират документи в държавите членки, какво означава всичко това по отношение на структурните фондове на аграрната политика и тези цифрови данни не ни се предоставят на това място, аз бих ви казал. Или ние ще получим тези документи, или изобщо няма да започнем преговори, за да бъде съвсем ясно че ние трябва да бъдем информирани по един и същи начин и трябва да се спазва прозрачност. Сега, правилникът предполага възможност за тайно гласуване. Обаче, всъщност, имаме законодателен орган в лицето на съвета, който винаги работи при затворени врати и не осигурява прозрачност на гражданите. За това всъщност става дума. Ако погледнем какво Европейския съвет е, в своята мъдрост през последните 10 години е приел за изследователска и развойна дейност за трансевропейски мрежи, външна и вътрешна сигурност, ролята на Европа в света, това не се вписва, не се съчетава с цифрите. И е, ние трябва да водим преговори. Много ви моля, следвайте политическите приоритети и не се отказвайте да ги включите в многогодишната финансова рамка. Естествено, ние знаем, че ако цифрите се запазят е, такива, ще е, имаме е, трудности след 2020 година и ситуацията ще стане още по-драматична. И на това място, преди да е, бъде взето решение за нова многогодишна финансова рамка, останалите бюджети, допълнителни бюджети, трябва да бъдат приети и да бъдат санирани, за да не бъдат включени като баласт в следващия финансов период. Гъвкавост визии, собствени средства и единност на бюджета. И тук още нещо трябва да се добави, което е, възможно е да е свързано с европейски инструменти и ангажименти, за да стане ясно, че се гарантира единство на бюджета. Гъвкавостта е възможна само когато е всеобхватна, която включва всички задължения и всички плащания и искам да припомня, че в хода на ратифициране на Лисабонския договор изгубихме един е, елемент, който ни гарантира беше повече гъвкавост в сигурното. Без този инструмент Галилео нямаше да можеше да бъде допълнително финансирана като програма. И е, мога да посоча също, че да, отворена е вратата, но това не е достатъчно. Аз е, съм излично съгласен с господин Върховстат. Визия означава, че новият парламент трябва да има право да е, се откаже от това споразумение. Всичко останало би било извън демократическата легитимност. И въпроса на, за собствените средства има открита клауза, трябва да я използваме и без държавите членки да се движат в тази нова форма на финансиране, да я приемат, аз не мога да си представя приемане на бюджета. И последна дума. Ако сега започнем да формулираме наши собствени текстове, е, е, как си представяме финансовата рамка, ние ще имаме много работа пред себе си. Ние сме готови да преговаряме твърдо и честно, но ви казвам също, че можем да си представим да постигнем окончателно споразумение и да го представим на пленарно заседание, само когато знаем какви са качествата и какво е съдържанието на многогодишната финансова рамка. Колкото по-тежки са цифрите, толкова повече искаме да знаем какви са политическите приоритети. Благодаря. Благодаря, господин Бълге. Благодаря на господин Барозо, благодаря и на господин Ван Рампой. Закривам заседанието.